преход към следващата, следващото е, точка дневния ред. Групата на ЕНП е предложил е, е, номинация в делегацията. Е, ще се бъде вписано в е, дневния, е, в е, протокол и ако няма възражения, тя ще се приема. Става дума за господин Дариуш Росати за е, парламентарната асамблея асамблея на Евронест. Сега позволя